да са наясно с това какво точно представлява пътната карта, която ще трябва да следват в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Цавела. С това приключваме разискването по тая точка. Следващата точка е устен въпрос към комисията по, отно... по отношение на а, риска и безопасността на атомните електроцентрали в Европейския съюз, така наречените стрес тестове. Господа, госпожа Сатури, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Става въпрос за едно колективно усилие. Предвид последиците от инцидента в Фукушима, преди две години. На 5 октомври миналата година комисията излезе с известие, посветено на оценката на рисковете и безопасността на атомните електроцентрали в Европейския съюз. И имайки предвид огромните мащаби на катастрофата в Фукушима, Днес Япония в 14 часа и 47 минути местно време спря атомните си, атомните си електроцентрали а, е, а, е, за един час. Предстои комисията да приеме проекто директива, посветена на ядрената безопасност и в това си усилие комисията би следвало да има предвид нашите разисквания и резолюцията, която ще гласуваме в сряда. В известието на комисията от октомври миналата година комисията поставя акцента върху няколко неща. Ползата от тези изпитания за якост или тестовете за безопасност и сигурност, за развитието на една култура – на безопасност в Европа. В тази връзка и въпроса за съхраняването на отпадъците от атомната енергетика. L'importanza di estendere i test agli effetti По-нататък е важно, разбира се, тези изпитания, тези тестове да обхванат всички последици от експлоатацията на атомни електроцентрали, в това число далеч отвъд пределите на площадката. Възниква въпроса за професионалната квалификация на специалистите, работещи в атомната енергетика, за необходимостта от сериозно усъвършенстване на, на редица области, като например процедурите за безопасност, ролята на регулатора, прозрачността, проверката на статистическата информация, която подават атомните електроцентрали. И в отговор на това много важно известие, още повече дългоочаквано на комисията, координаторите в Комисията на Европейския парламент за промишлеността взеха решение да зададат въпрос на комисията и да внесат проекто резолюция, която да отразява становището и на комисията, и на парламента относно всички предстоящи законодателни актове в областта на ядрената безопасност. И в тази връзка ние бихме искали да чуем разяснение от комисията последните въпроси. В каква степен комисията ще отчита резултатите от изпитанията на атомните електроцентрали в бъдещите си е, законодателни предложения и в частност предстоящите изменения и допълнения на директивата за ядрената безопасност тъй като комисията явно ще предложи задължителни стандарти е, и норми за гражданска удоворност на операторите на атомните електроцентрали, кога, може да ни каже комисията, възнамерява да внесе своя проект и какво по-специално ще включва той. С какви механизми разполага комисията и какво смята да предложи от своя страна за по-нататъчен мониторинг на безопасността и съответно как смята да обезпечи финансово тази дейност. И на последно място, възнамерява ли комисията да предприеме по-нататъчни действия за засилване на регулацията в отделните държави членки, в това число за възприемане на процедурите за безопасност като стандарт в цяла Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Сартори. И думата има комисар Йотингер. Господин председател, госпожи и господа депутати, След поредицата от тежки инциденти, цунами, земетръс и ядрена авария, които доведоха до огромни щети и загуба на човешки живот – Много бързо взехме решението за извършване на оценки на риска и безопасността на АЕЦ, така наречените стрес тестове. Първоначално не се предвиждаше, разбира се, тези оценки да имат само положителни резултати. Не следваше, разбира се, да очертаят и прекалено песимистична картина. Целта им бе да ни дадат реалистична представа за риска и безопасността на 135-те АЕЦ в Европейския съюз. Тестовете следваше да се проведат на три етапа. На първи етап участваха операторите. След това се включваха регулаторните органи и накрая се извършваше партньорска оценка съвместно от държавите членки. Украина, Армения, Швейцария, Русия също участваха в процеса. С други думи, извършихме оценки на риска и безността безопасността и извън Европейския съюз. Някои смятат, че в рамките на тези оценки не се предвиждат достатъчно строги изисквания. Други пък смятат обратното. Разполагаме с резултатите от оценките на риска и безопасността. Въз основа на тези резултати ще предприемем по-нататъчни мерки с регулаторните органи в държавите членки постигнахме договореност за изготвянето на национални планове за действие. В тези планове следва да се очертае какво смятат да предприемат регулаторните органи и централната изпълнителна власт, съобразявайки се с резултатите от оценките на риска и безопасността. От тези оценки трябва да проистекат необходимите мерки за преоборудване. За всяка АЕЦ са предвидени около 200 милиона за подобни мерки по преоборудване. Общата себестойност на преоборудването ще е между 15 и 25 милиарда. Европейският съвет изиска от нас да започнем работа по директивата за ядрена безопасност още сега, а не през 2014 година. Още през там ще представя нашите виждания за преразглеждането и преработването на тази директива въз основа на изводите от оценките на риска и безопасността на европейските АЕЦ. Да се надяваме, че ще успеем още преди изборите за Европейски парламент и преди предизборната кампания да представим законодателното си предложение на парламента. Да се надяваме, че парламентът ще може да го обсъди и че след това то ще бъде прието с мнозинство от съвета. Нека бъдем реалисти. Готовността от страна на съвета за продължаване на срока на действие на директивата за ядрена безопасност не е много голяма. Доста държави членки не желаят Европейският съюз да предвижда на централизирано ниво изисквания за безопасността на АЕЦ. Те смятат, че това спада към прерогативите на държавите членки, на техните правителства, на техните компетентни органи. Но в много други отрасли, като например хранително-вкусовата промишленост, транспорта и други са предвидени общоевропейски изисквания за безопасност, които са от полза за гражданите. Мисля, че това въжи и за атомните електроцентрали. Още тази година ще излезем с предложение за задължителни изисквания за застраховане срещу ядрени вреди и изплащане на съответното обещетение на пострадалите. Към момента има много големи разлики между нормативните уредби на държавите членки. Искаме да уеднаквим системата, като приемем европейско законодателство. Има и много други интересни въпроси, на които трябва да намерим отговор. Пример за такъв въпрос е област, в която работя заедно с комисар Алмуния. Става дума за европейското законодателство за конкуренцията и за помощите за безвъзмезните субсидии. Въпросът е дали можем да се направят промени в структурата на пазара. Британското правителство ще излезе с предложение за газовите електроцентрали, както и за атомните електроцентрали. Той изисква за тях да се предвиди гаранция за инвеститорите – Онези, които инвестират в газови или атомни електроцентрали за следващите 30 години, трябва да имат гаранция за фиксирана тарифа. Ако пазарната цена спадне, то инвеститорът ще може да се възползва от тази гаранция, като разликата ще се финансира от британското правителство. Подобно предложение ще внесат също Чехия, Франция, може би и Полша. Към момента, така показва опитът в Финландия, се повишава много себестойността за атомните електроцентрали. Тя се повишава с суми от порядъка на до 3 милиарда евро. Поради това няма готовност от страна на инвеститорите да извършват капиталовложения в АЕЦ. Оценките на риска и безопасността ни дадоха възможност да си направим изводи за състоянието на европейските АЕЦ. Възоснова на тези изводи ще продължим работа по директивата за ядрената безопасност и за продължаване на срока и на действията. Се надяваме, че този процес ще приключи през втората половина на тази година с ваша помощ и с помощта на съвета. Колеги, днес много изоставаме от графика си, казва председателят. Предстои да обсъдим още емисиите и двата доклада на колегата Тиролиен. Затова, моля ви, вмествайте се в определеното ви за изказване време. Колегата Коларска-Мобинска. Благодаря. Мисля, че стрес тестовете по смисъла на директивата за ядрената безопасност Е, чудесен пример за е, гражданско обединение около въпросите на безопасността. Много се радваме, че комисията хармонизира тези а, е, дейности и инициативи. Подкрепяме инициативата, въпреки че някои страни настоява да запазят собствените си компетентности в тази област. Смятам обаче, че а, безопасността на гражданите ни е общо благо. Комисията ни запознава с резултатите от стрес-тестовете, което е много важно и за тези страни, които а, планират те първа да изграждат АЕЦ. Така показваме, че а, стандартите на безопасност са важни за нас, че ги спазваме и че гарантираме тяхното спазване. Бих искала комисията да постави по-тежък акцент върху контактите с съседни страни – Комисарят спомена стрес-тестовете, стрес в Украина, но има и други държави, които проектират и изграждат АЕЦ. Разходите могат да се окажат доста големи и може да се опитат тези страни да използват по-ефтини методи на изпитване, така че аз ви призовавам за а, общи действия. Благодаря ви, госпожо Коларска-Бобинска. Сега госпожа Риера Мадурел, една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо, и аз искам а, да потвърдя, че стрес тестовете са една нова, новаторска инициатива. Няма прецедент в света и още веднъж пионерът е Европа. Това е доброволна процедура и а, е, тя е от голямо значение за моята група. Всичките АЕЦ са дали положителни резултати от е, тестовете, но още не всичко е свършено. Незабавно са необходими подобрения в някои централи. Искам също да подчертая, че не че е, не всички рискове са били обект на оценка на всички обекти. Така че, въпреки, че разполагаме сега с положителни резултати, нека не забравяме, че ядрената енергетика все още е риск. Тъй, че трябва да под да продължим да изграждаме една надзорна мрежа в Европа, която да гарантира максимум безопасност. Аз разбирам тревогите ви, господин комисарио. Председателя, благодаря. Господин Турмаш, минута и половина. Благодаря. Господин комисар. Не са предвидени достатъчно строги изисквания в рамките на стрес тестовете. Може би първоначалната ви цел е била да се предвидят така, но успяха да се наложат Франция и Великобритания. Аз съм гражданин на Люксембург и ако се стигне до авария в АЕЦ близо до нашата страна, то страната ни просто ще бъде заличена. Според мен с стрес тестовете се злоупотребява, за да се удължи срока на експлоатация на АЕЦ. Нещо, за което скъпо ще си платим тук в Европа. Има и още нещо много важно, проблем, който не е решен. Трябва да сме честни спрямо дънакоплаците. Япония не е честна спрямо своите дънакоплаци. Тепко фалира. дънакоплаците в момента заплащат над 100 милиарда евро, за да финансират това дружество. тук в Брюксел ще постигнете добри резултати от работата си, ако най-накрая осигурим прозрачност спрямо накоплаците. Не е възможно някой, който монтира фотоволтаици, да трябва да се застрахова, а големите АЕЦ да не са обект на такова задължение. Колегата Тошеновски за една минута. Pane председо, пане комисари, и съм рад, Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз съм удовлетворен от това, че изпитанията на атомните електроцентрали се провеждат на такова високо ниво, са толкова строги и наистина разкриват действителното положение в Европа. След аварията в Фукушима гражданите трябва да са сигурни, максимална степен сигурността и безопасността на атомните електроцентрали и тя трябва да бъде потвърждавана и препотвърждавана непрекъснато. В доклада обаче се съдържат предложения, които според мен не са разумни. Аз не бих прехвърлил надзора върху атомната енергетика на общоевропейско равнище. Това би увеличило бюрокрацията. Още повече изпитанията доказаха високото взаимодействие и високия професионализъм между националните надзорни органи. Благодаря. Благодаря, колега Тоженовски. Господин Пашки има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, по настоящен в Европа работят около 130 атомни реактора – на които се пада близо 34% от енергопроизводството в Европейския съюз. Страната с най-голям относителен дял на атомната енергетика е Франция с относителен бял близо 75%. На второ място се нарежда Словакия, на трето място Белгия. Давайки си сметка, че до една трета от електроенергията в Европейския съюз е произлиза от атомната енергетика, следва да помислим какво трябва да се направи, за да предотвратим сериозни аварии? Започнатите миналата година изпитания за якост посочиха, че нито една от нашите атомни електроцентрали не се нуждае от извеждане от експлоатация на основания за нейната безопасност. И толкова по-добре. Но във всеки случай констатациите също сочат потребност от нови мерки. И именно това трябва да ни каже комисията. Благодаря, колега Пашка. Госпожа Билс, една минута. Благодаря. Предложението за резолюция за оценки на риска и безопасността за АЕЦ и въобще решението за извършването на такива оценки е знак, че Европейският съюз претърпя поражение спрямо отрасъла. Най-опасните АЕЦ, като например Фесенхайм и Катенал, трябваше да бъдат изведени от експлоатация в името на безопасността на гражданите. Вместо това заложихме по-скоро на стремежа на отрасъла към печалба. Два кредита в размер на 600 милиона евро са били предоставени за продължаването на срока на експлоатация на АЕЦ в Украина. След инцидента в Фукушима призовавам комисията да предвиди нов модел, да престане да финансира стопанските субекти в отрасъла. Оценките на риска и безопасността трябва да са първата крачка към извеждането на експлоатация на АЕЦ в Европа. Господин Мьолцер, 135 са атомните електроцентрали в Европа. Почти всички оценки на риска и безопасността за тези АЕЦ показаха сериозни недостатъци без да окажем натиск върху европейските енергийни концерни, те просто няма да инвестират 10 до 25 милиарда евро в преоборудването на АЕЦ. Дори и в държава като Германия, където АЕЦ се смятат за по-сигурни, до момента не са предприяти никакви такива мерки. Фукушима показа, че нито една АЕЦ не е действително безопасна. Операторите на АЕЦ не носят отговорността нито за погребването на ядрените отпадъци, нито за поемането на разходите след тежък ядрен инцидент. И според мен това показва, че нищо няма да се промени. Благодаря. Това бяха изказванията от името на политическите групи. Продължаваме с останалите колеги. Всички имате само по една минута. Господин Зебер, господин комисар, Лондон и Париж не реагираха положително на предложението ви за така наречените стрес тестове, но да се надяваме, че сте спечелили привърженици поне сред гражданите, тъй като тази мярка гарантира тяхната <laughs> безопасност. Мисля, че ядрената технология крие известни опасности, опасности, които са с трансгранично измерение. За това е необходимо компетенциите в тази област да се прехвърлят на европейско равнище. От значение е и себестойността нещо, което каза колегата Турмес и за което е прав. А ако се вгледаме по-внимателно в себестойността, то ще видим, че ядрената енергетика води до високи разходи. Ако подходим по-сериозно към един такъв анализ, мисля, че ще поставим ударението по-скоро върху други технологии. Разбира се, от използването на всяка една технология проистичат някакви последици, но те трябва да са управляеми. А що се отнася до ядрените технологии, последиците от тях не са управляеми. Госпожа Ван Бремпт. Благодаря. Два въпроса бих искала да повдигна по този въпрос във връзка с инициативата ви. Първото, първо във връзка с изпитванията стрес тестовете. Някои казват, че са прекалено леки, други казват, че са прекалено а, тежки. У нас резултатите от изпитанията излязоха доста, които излязоха бяха доста очудващи. Първо всички реактори минаха теста, но след това пък обаче се оказа, че има редица пропуски. В Тианш 2 и 3, мисля, реактори. Сега, това само показва доколко са полезни изобщо тия стрес тестове и аз мисля, че тази инициатива трябва допълнително да се разработи и да се прецизира. Второ нещо, втория въпрос е свързан с отговорността. Ако наистина ще се прилага масово този подход, е, е важно е важно да се уточни кой носи отговорността в крайна сметка. Следващия оратор, господин Власък. Благодаря господин председателю. Няма нужда да напомням на никого, че е, ядрената енергия е дежурен дял от енергийния микс на държавите членки. Те сами обаче решават какъв точно е този дял. Държавите членки и националните регулатори отговарят за безопасността на реакторите. Искам да ви напомня, че изпитванията на реакторите са мярка, която бе введена след стратегията от Фукушима, тогава, когато се опитахме да проверим и якостта и издръжливостта на реакторите при извънредни обстоятелства. Тестовете не бива а, да влияят на стандартната оценка на ядрените реактори, която е нещо, което се провежда редовно. Предложението се опитва да превърне а, стрес тестовете именно в това. А, предлага да се създадат нови регулатори, дори на европейско равнище. Затова ви призовавам да престанете да се опитвате да творите норми във всяка, във всяка област, във всичко, което действа изобщо на практика. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Цавела. Благодаря. Два въпроса искам да зачекна. А, трябва да се уверим, че е, съседните ни страни също прилагат практиката на, на стрес тестовете, въведена в Европейския съюз. И второ нещо, което е особено важно, В страните, където има ядрена енергетика, има специалисти а, в а, тази област. В Фукушима обаче се оказа, че не достигат тия експерти е, след като настъпи бедствието. А, и също нямаше възможност експерти да отидат в Япония от други страни. Доста сериозен е проблемът. Е, е, когато се опитваме да ползваме е, специалисти от академичните среди. Имаме проблеми и с образованието е, в тези области. И мисля, че трябва да се обърнем внимание на това. Благодаря, госпожо Цавела. Господин Ручев. Оценявам положително самия факт, че бяха проведени стрес тестове на ядрени централи по единна методология и критерии това е важен напредък към постигането на уеднаквено разбиране на рисковете от ядрената енергетика и нейната безопасност. нека забележките открити по време на оценките не ги възприемаме само като недостатъци те са доказателство за това че стрес тестовете бяха сериозни и отговорни. подкрепям текстовете в резолюцията които изискват реализация на програмите за отстраняване на забележките както и всички разумни предложения за постигане на по висока безопасност. по никакъв начин обаче не подкрепям тезите които целят изкуствено да повишат разходите и цената на ядрената енергия. днес европейският съюз се нуждае най малкото от задържане на цените на енергията за да имаме конкурентоспособност на световния пазар. благодаря. Äh, Благодаря, колега Уручев. Господин Балчитис има думата. Благодаря, господин председател. Известието на Комисията за безопасността на атомните електроцентрали в Европейския съюз е, разкрива сериозни проблеми. До 25 милиарда евро би трябвало да се инвестират в безопасността на атомните електроцентрали. Съюзът е изправен пред още един проблем, а именно за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, което само по себе си е скъпоструващ процес. Сега съществуващия принцип за изключителна отговорност на съответната държава членка за извеждането от експлоатация е несправедлив. Е, в случай още повече на авария, една държава членка не би могла да се справи сама, нито ресурсно, нито експертно. И ни би трябвало да зададем единни принципи в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, колега Бълчитис. Госпожа Йордан има думата. Господин председател, господин комисар, атомната енергетика е една всеобхватна област. Две години след аварията в Акушима вече знаем каква важна, колко важна е ролята е, на, на, на цялата администрация, на нейната компетентност за осигуряването на атомната безопасност. Целта на изпитанията, от друга страна, у нас в никакъв случай не беше да се откажем – от атомната енергетика, нито пък да налагаме ненужни бюрократични изисквания на атомните електроцентрали, които нямат нищо общо с тяхната безопасност. Ето защо аз съм против проекто резолюцията и моят въпрос към комисията е такъв. Как гледа комисията на националните административни органи в бъдеще? Благодаря. Благодаря, колега Йордан. Спонтанни изказвания. Госпожа Клас има думата. Господин комисар, <clears throat> господин председател, уважаеми колеги, мащабите на бедствието в Окушима преди две години ни припомниха за съвместната ни отговорност. Заплахата, свързана с атомната енергия, не се ограничава в рамките на отделни държави и членки. Това е заплаха, пред която сме изправени всички ние. В областта на здравеопазването, на опазването на околната среда прилагаме принципа на превентивност. Но как подхождаме към енергетиката? Европейският съюз трябва да приеме уеднаквена система в тази област, държави, на чиято граница има атомна електроцентрала, трябва съвместно да участват в стрес-тестовете. Имам предвид АЕЦ Катенал. Трябва да участваме не само в изготвянето на плановете за оценка на риска и безопасността, но и съвместно да ги реализираме. Нека поемем общата си отговорност. Колегата Панки. Микро. az európai unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése sikeresen lezárult. за атомните електроцентрали. Ние успешно, успешно проведохме стрес тестовете. Основната цел бе доколко са, да видим доколко са надежни те. Има различни нива на контрол на безопасността на централите. И това са неща, които се определят от държавите членки. У нас в Унгария има централен орган, който упражнява постоянен контрол на реакторите и има достъп в реално време до всички данни. Евроатом и националните атомни агенции също участват в тия дейности и резултатите показаха, че националните компетентни органи работят чудесно. Много се радвам, че унгарския АЕЦ се оказа е, една от най-безопасните централи, ядрени електроцентрали. Не бива обаче да се въвежда допълнително а, ниво, защото националните органи се справят достатъчно добре. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Системите за сигурност в Фукушима излязоха от строя след цунамито и земетресението. След тежкия инцидент в Фукушима в Европа бяха извършени така наречените стрес тестове, те бяха извършени за почти всички 135 АЕЦ на територията на Съюза и резултатите от тях показват, че следва да се направят огромни капиталовложения в преоборудването на АЕЦ. Изводът от това е един. Трябва да изведем от експлоатация АЕЦ и да доразвием отрасъла на възобновяемите енергийни източници. Дори и държави като Германия, които са водещи в сектора на ядрената енергетика, взеха решение за извеждане на експлоатация. Важен е и въпросът за отговорността за ядрените вреди, както и за непредвидимите рискове. Благодаря на колегата Опермайер, колегата Морконайте. Пирмининке, комисаря, ачу, че... Благодаря. Е, господин е, Комисар, благодаря, че дойдахте да говорите пред нас днес. Благодаря ви за активната позиция по отношение на стрес-тестовете. Поздравявам и докладчика за чудесното предложение за резолюция. Надявам се положителен вод да получим. Европейския съюз трябва да поддържава да поддържа високо ниво. Текстът на резолюцията отразява становището в Европейския съюз по отношение на ЕЦ в трети страни. Те трябва също да отговарят на най-високите стандарти в света. Русия, Беларус също трябва да извършат стрес тестове и това е от интерес за Европейския съюз, защото последиците от това ще се, послуч... ще се почувстват и у нас. не се водят разговори с съседни страни. На нас, поради нас днес е, е национален празник и се надяваме, че ще можем да го отбележим заедно с отбелязване на високите стандарти. Благодаря за председателя. Поздравления за националния ви празник. Господин Месарош, благодаря господин председател. Аварията в Фукушима ни навежда на една полка, а именно, че е необходимо редовно да проверяваме безопасността на своите атомни електроцентрали и да разсейваме всякакви е, иллюзии, е, че едва ли не трябва да се чака да се случи най-страшното, за да се сетим за предпазните мерки. Необходим е всеобхватен подход към контрола. И макар и изпитанията на атомните електроцентрали да не доведоха до констатацията за необходимостта от незабавно закриване на определени атомни електроцентрали, те във всеки случай навеждат на необходимостта за капиталовложение в засилване на безопасността. И всички ние се нуждаем от а, атомна енергия на общоевропейско равнище. Ние не можем да минем без нея. Ние до, до 20% е, разчитаме на атомни електроцентрали. Би било трагедията да бъдат закрити веднъж за винаги. Благодаря, колега Месерош. Комисарят Тенгер за заключителни думи. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за обективните разисквания, както и за критиката, която изказахте във връзка с стрес-тестовете. По време на тяхното провеждане установихме тясно сътрудничество с националните регулаторни органи, което ни даде възможност за работа по много въпроси от съществено значение. В момента поддържаме и тясна връзка с групата на регулаторите в областта на ядрената безопасност. Много е важно за нас да се възползваме от техния експертен опит. Преди всичко трябва да се гарантират компетентност и независимост на националните органи. Надзорът в държавите членки се извършва на различни нива. Трябва точно да се запознаем с структурата на надзора и с компетенциите в рамките на този надзор. Би следвало с компетенции да разполагат изцяло независими органи, които да разчитат само на експертния си опит. В предложението за директива ще залегне изискването за прилагане на възможно най-строги стандарти по отношение на националните надзорни регулаторни органи. Не е необходимо да се създава такъв орган на ниво Европейски съюз, но следва да се предвидят общо европейски законови изисквания за компетентността и независимостта на компетентните национални органи в областта на надзора. Мога да ви дам за пример Франция, където надзорните органи са особено компетентни и независими. Оценките на риска и безопасността на АЕЦ доведоха до много полезни резултати, именно за структурата на надзора в Франция. Искаме да постигнем подобна прозрачност и в други държави членки. Осъзнаваме, че Що се отнася до компетенциите, се прилагат разпоредбите на член 194. Държавите членки следва да вземат решението за това какъв да е делът на атомната енергия в структурата на енергийния им баланс. Това решение се, следва, се взема от националните парламенти и от Централната изпълнителна власт. През април ще излезем с предложение за продължаване на срока на действие на директивата за ядрената безопасност. А що се отнася до застраховането срещу и отговорността за ядрени вреди, ще излезем със съответното предложение през септември. В него ще предвидим минимални задължителни изисквания за обещетения. Разбира се, нямаме гаранция за това, че ще мобилизираме мнозинство в съвета. По силата на националните планове за действие се предвиждат мерки, за които ще са необходими капиталово вложения в отпорядъка на милиарди. Ако не бяха извършени оценките на риска и безопасността, нямаше да бъдат взети решения за подобни мерки. Благодаря ви за проведените разисквания. В течение на годината ще продължим работа по двете директиви. Ще продължим взаимодействието си с вас. Ще разчитам на вашата подкрепа за промени в подхода ни към безопасността. Благодаря, комисар Йотингер. Внесено е предложение за резолюция от Комисията по промишленост и енергетика. С това приключваме дискусията по тази точка. Гласуването ще се състои утре в 12 часа.